Good afternoon, colleagues. Добър ден, колеги. Бих желала да започнем следобедното заседание, така че моля ви за тишина. Първа точка в дневния ни ред за следобедното заседание е представяне на проекто доклад за електронното масово наблюдение на европейските граждани, като докладчика е господин Мораес. Първо ще дам думата на докладчика. Заповядайте, господин Мораес. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се за бавенето. Трябваше да глътна малко вода. Благодаря, Кинга. Благодаря, колеги, за присъствието днес. Осъзнавам, че е четвъртък след обяд и правим днес представяне на основния доклад. Въпреки това, благодаря ви за участието, за присъствието. Заседанието се предава по интернет и се надявам и другите колеги да прочитат доклада своевременно. Първо искам да благодаря на всички колеги, които са изготвили работните си документи, което на мен ми дава пък възможност да представя днес основния доклад по отношение на масовото наблюдение. Това е много трудно ам, задание с големи предизвикателства и 6 месеца някак си тече работата. Много предизвикателства стоят в пътя ни по тази работа, основно поради твърдения, които идват от господин Сноудън, но и в контекста, много важния контекст тук на Европейския съюз, на нашите собствени развития, а именно развитията, свързани с регламента за защита на данните и контекста, в който самите ние в Европейския съюз правим крачки напред по много важни ключови елементи по отношение на запазване на личните данни и непрекосновеността на личния живот. Така че през последните 6 месеца беше много важно да се направи разследване по този въпрос, да се съберат материалите и секретарията ни работи много усърдно така че в един много кратък срок да събере а, свидетели, така да се каже, а, които пък да ни дадат сведения, а, за да съставим а, доклада с помощта на работните документи. И на свой ред пък аз а, имам възможността да ви представя основния документ. Работният проект на доклада за масово наблюдение е е, е, дава в резултат три елемента. Първо, 18 основни констатации и набор от препоръки, както и план за приоритети. Това е много важно, първо да се отбележат основните констатации. Имаме а, свидетели, които сме събрали в а, течение на нашето разследване, като в тях се включват журналисти, хора, които подават сигнали за различни нарушения, парламентарни надзорни комисии и а, технически експерти, ние не сме, които не са от съдебните органи или пък от правоохранителните органи, т.е. ние събираме някакси опосредствани данни, не от първа ръка, в опит да изградим една картина. Като националните надзорни органи в парламентите и ние се надяваме да можем да направим една оценка на всичко, което се случва, включително във връзка с твърденията на господин Сноудън. Ние сме създали и набор от препоръки за в бъдеще във връзка с начина на работа на разузнавателните служби, начините по които се събират данни за гражданите и по какъв начин се осъществява масовото наблюдение в Европейския съюз. Разглеждаме и взаимоотношенията по отношение на личните данни между Европейския съюз и САЩ и гледаме в бъдеще как тези отношения ще се развиват за в бъдеще предвид отношенията между Европейския съюз и САЩ. 18-те констатации в този доклад се основават на доказателствата от проучването ни и на различни други източници, които сме разгледали по време на проучването. Действията в приоритетния план се основават пък на своя ред на тези констатации. Като погледнем препоръките, те градят не само върху самите изисквания, но и на огромния опит на депутатите в този парламент, като трябва да се подчертае важността на данните, на личните данни, личния живот, като този въпрос е стоял на дневен ред много преди да започне нашата проверка. Като започнем по въпроса с данните на пътниците, в самолетния транспорт и така нататък. Всички тези неща, всички тези въпроси са познати на парламентаристите тук днес. Те са работили по тях много преди настоящия доклад и проверката свързана с него. Тоест, занимаваме се с тези важни въпроси за защита на данните отдавна. Това е важно, защото а, извежда нашия парламент а, на едно ниво, на което са и националните парламенти по начина по който те разглеждат този въпрос. Ние имаме правомощия в много области на закрилата на личните данни. Вече сме работили по тези въпроси. И разбира се, централната област, по която работим във връзка с доклада на господин Олбрехт за регламента за защита на личните данни и директивата за личните данни наистина посочи точния момент, в който трябва да свършим тази работа, защото в момента на, излизане на твърденията за нарушения на правилата се появява и работата по тези регламенти и директиви. Надявам се колегите да разгледат този доклад, тези 18 констатации и препоръки. Трябваше да споделя, че колегите от Комисията по, външна, по, по външни работи са разгледали въпроса за отношенията между Европейския съюз и САЩ и за възстановяване на доверието между двете страни. Колегите, които присъстват тук, а и онези, които не са тук, моля погледнете препоръките и плана за приоритети, който сега ще разгледам по-подробно. Направете този прочит не от с очите на национален парламент, а с очите на Европейски парламент, който гледа в бъдещето. На нас се пада на Европейския парламент да работи, да уреди въпроса за защита на личните данни и личния живот. Сега ще съсредоточа коментарите си върху препоръките, защото смятам, че именно те са най-важната част от доклада. Те се основават до голяма степен на работните документи, подадени ми от колегите. Искам сега веднага да ви представя тези препоръки и да правя препратки с работните документи. Препоръките всъщност са изводи от разказвателната част на доклада. Препоръките са свързани с виждането ни за бъдещето по отношение на личните данни и неприкосновеността на личния живот. А, като тук се позовавам на Европейския хабелс корпус. Сега тук ще, ще се позова на конкретна препратка. Първата препоръка е свързана с а, доклада за сферата на неприкосновеност на личния живот, Safe Harbor, като се призвава комисията да прекрати прилагането на тези принципи, които позволяват а, да се пращат лични данни от Европейския съюз към Съединените щати има резолюция на Европейския парламент по отношение на програмата за проследяване на терористичното финансиране, като а, с тази резолюция искаме отмяна на някои решения на комисията. Комисията каза, че не бива да се нарушава споразумението за програма за проследяване на терористичните финанси, но а, ние тъй или иначе вярваме на уверенията на Съединените щати, без да проверяваме всъщност дали те са верни. Затова трябва отново да се установи едно доверие между Европейския съюз и САЩ. Софи Интевелт и Камилия Ерст са свършили много работа в техните работни документи по отношение на връзките между Европейския съюз и САЩ и по въпроса за механизмите за надзор. Изключително важно е в доклада да разгледаме стойността, ценността на тези механизми за надзор да видим начина по който схващаме а, твърденията за нарушения и как те хвърлят светлина а, върху отношенията между Европейския съюз и САЩ. По отношение на реформата на защита на данните, се призовава съвета да преразгледа пакета за личните данни, като до края на 2014 да се постигне споразумение. Почертава се важността както на регламента, така и на директивата, които трябва да бъдат прияти като пакет. Парламента вече е изпратил силно послание към докладчика Албрехт за да се започне да се работи веднага. Рамкото споразумение за защита на личните данни с Съединените щати е жизненно важно и приветстваме опитите на комисията да приемат това споразумение до пролета на 2014 година. ние сме разговаряли с колегите си от Съединените щати по време на тази проверка, но въпроса за масовото наблюдение а, ни касае, защото ние се занимаваме с защитата на нашите граждани. Това е посланието, което изпращам. В момента европейските граждани просто не се ползват а, с адекватни и реципрочни а, права на защита, а, с каквито се ползват американските граждани. Освен това, при приключване на преговорите ще се възстанови доверието по отношение на пренос на данни. По програмата за проследяване на туристичните финанси, а, да, на, извинете, а, Споразумението за трансатлантическо инвестиционно партньорство е много важно между Европа и САЩ. Изграждането на това доверие между САЩ и Европейския съюз е много важно, но трябва да се разглежда отделно от договореностите за инвестиционно партньорство. Също така по отношение на интернет услугите и обработката в облак трябва да се осигури защита на данните на европейските граждани, защото всички данни, които се съхраняват от американски компании в облака, могат да бъдат достъпени от американските власти. Също така трябва да има високи стандарти и правила за личните данни и също така, разкриването на такива данни могат да доведат до економическо предимство на американските за сметка на европейските бизнеси. Комисията Либе изслуша няколко журналисти, представители на гражданското общество по отношение на необходимостта от защита на данните и също така достъп до информация по отношение на защита на данните става въпрос за а, деликатните данни, разузнавателните данни. От а, ключови журналисти Алам Роспинджер от, Гарди, от Guardian а, чухме реакции а, по отношение на а, твърденията на Сноудън, а, но тъй или иначе това, което се случи с него, е предизвикало обратна реакция след всички от тези, които са искали да подадат а, а, сигнали. Така че наистина подобни лица са важни, за да а, има свобода на, на информацията. По отношение на информационната сигурност на европейските институции а, беше подчертано миналия месец от доклада в. А, преди няколко а, седмици имаше тук а, срив на системата, когато хакери нападнаха интернет системите на Европейския парламент и явно такъв проблем съществува и в европейските институции. Както вече казах, трябва да се изгради отново доверието между Европейския съюз и нейните щати. Имаме доста параграфи в доклада от колегите от Комисията за външни работи и от колегите от Комисията Либе. Имахме доста срещи с колегите от Конгреса тук е ясно, че не става дума само за дипломация, но и за разбирателство, че трябва да има взаимодействия, които водят до конкретни действия. И скорошна проверка от Белия дом дава да се разбере ясно, че продължава да съществува интереса и към тези въпроси и съдебните действия. Това също е много важно да се следи и от Европейския съюз. В крайна сметка, исках да поговоря за още нещо. В заключение. Основната част, същината на този доклад е свързана с бъдещето. Това е един доклад, който не, не искаме просто да се изпари и е така без последствия. Искаме да гарантираме, че този доклад ще продължи да се взема предвид и в следващия мандат на следващия парламент. Затова призовавам в този доклад европейските институции и държавите членки да подкрепят и да насърчават а, дигитален хабелс корпус, така че ние да а, можем да действаме като следящ надзорен орган за правата на европейските граждани. На страница 33 има предложен график за проследяване на изпълнението на препоръките в този доклад, така че този доклад да не е просто един статичен документ, който да бъде поставен в някое чекмедже, а да се проследи изпълнението на препоръките в него. Затова аз искам той да бъде динамичен документ, който ще премине и в следващия мандат, за да не се случи, както се случва с докладите в националната националните парламенти, а по-скоро да използва задълбочените познания на нашия парламент и да е един динамичен документ. Would... Благодаря, господин Мураес. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка, но с ваше разрешение колега от Афет, господин Салафранка, трябва да си тръгне по-рано и ако нямате нищо против, ще дам думата на колегата от Афет по този въпрос и след това ще дам думата на докладчиците в сянка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиците в Сянка. Действително гоня самолет. Благодаря на господин Морай за чудесното сътрудничество по проекто доклада му. В него се съдържат 16 точки, които са пряко свързани с външната политика и той се придържа към основните насоки на документа, който представихме с друг колега от външни отношения. Има обаче области, в които би трябвало да се усъвършенстват. Има 50 точки, има 50 точки в преамбюла и 116 параграфа и има какво да се усъвършенства. На, например, укрепването на сътрудничество в борбата срещу тероризма, което ще е от полза и за двата региона. Има и още няколко неща, които ще разгледам съвсем набързо. Точка 6. Според мен тя би могла да бъде формулирана по-добре от гледна точка на практическите последици. Също въжи и за точка или параграф 9. Всички ние казваме, че това са дейности, които следва да бъдат отхвърлени, но искам да напомня на комисията, че в резолюции на Европейския парламент ние е, търсим е, формулировка, която да съответства в по-голяма степен на е, критиката, която искаме да изразим. Параграф 53 е много щекотлив. Аз бях от депутатите, които представиха документа на Камерата на представителите на Сената в САЩ. В настоящия контекст казах, че Европейския парламент не е в състояние да ратифицира търговско-инвестиционното споразумение. И темата е щекотлива. Би трябвало да намерим формулировка, която да отразява тази нагласа, но по по-разумен начин. Благодаря на докладчика за разбирането, откритостта му, отвореността му и се надявам, че доброто сътрудничество с АФЕТА до сега ще продължи и е, на етапа на внасянето и приемане на изменения. Благодаря. Господин Фос има думата. Благодаря и аз е, бих е, искал да благодаря на докладчика. Докладът е, и според мен е много добра основа е, за по-нататъчна работа. В докладът са обхванати разлиц, различни аспекти. Затова казвам, че докладът е много добра основа за оценка, за една обща оценка е, на въпроса, свързан с масовото наблюдение. Що се отнася до нашата цел, тя би трябвало да бъде доверие в е, комуникациите на бъдещето, доверието в трансатлантическото партньорство, е, загуба на контрол върху нашите собствени данни. Комуникациите в е, Европа трябва да станат по-сигурни. Трябва да защитаваме личната неприкосновеност на всеки човек, но също така и технологичната инфраструктура в Европа трябва да бъде защитена срещу спионаж. И европейските институции трябва да бъдат по-добре защитени срещу подобни посегателства. И така, по, от, по международните споразумения, споразумение за борба срещу шпионството, бихме могли да се запитаме дали то е полезно, дали имаме нужда от такова общо споразумение. За него се отправя призив в доклада. И ето защо аз мисля, че това е механизъм, който влияе сериозно върху хората. Надявам се, че ще успеем да постигнем споразумение и се надявам, че ще успеем да постигнем споразумение по техническите адаптации. Ние сме, не искаме да има промишлен економически шпионаж и освен това в този случай е необходимо да укрепим защитата си на европейско ниво и на ниво държави членки. И може би би трябвало да създадем една основа за сътрудничество с партньори в трети страни. От особено значение тук, тъй като не, от другата страна на океана не са постъпили никакви знаци, в Европа би трябвало да се стремим към технологична независимост. Тук се спомена компютърния облак. Може би също така и маршрутизирането би трябвало да се преструктурира, може би трябва да се използват по-добре е, криптологията. Може би трябва и да се замислим за укрепване на киберцентъра в Европол. И също така и Ениза би трябвало, възможностите на ЕНИЗА би трябвало да се оползотворят по-добре. Ако искаме тя да може да изпълнява добре задачата си, свързана с защита на институциите. Привършвам, но преди това искам да кажа, че и в областта на обществените поръчки можем да подобрим нещата, свързани с софтуера и хардуера в Европа. И да обърнем внимание на възлагането на договори в важни области. Това е което исках да кажа. Скоро, Със малко трябва да си тръгна, така че няма да мога, за съжаление, да чуя отговорите, но искам да поздравя докладчика благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиците в Сянка. Мисля, че документът пред нас е много съдържателен. Довол... В момента се чувствам доволна и а, горда с това, че съм а, депутат в Европейския парламент, тъй като май, са, май сме единствената институция, която се занимава с а, е, подобна задача в Европа. Що се отнася до процедурата? Съгласна съм с докладчика, че тези препоръки трябва да се приемат като пакет, който да оставим в наследство на следващия мандат – който да работи върху тя. Що се отнася до защита на личните данни, правилно казахте, че въпросът е в дневния ред от много отдавна. Нищо ново. Сега обаче темата става още по-неотложна с оглед на това, че се приема пакет, който съответства на нормите, поставени от Европейския парламент. В този смисъл за мен е тревожно и шокиращо, че държавите членки, въпреки всичко, което се случи, продължават да се стремят да разводнят пакета за личните данни. Няма да споменавам за контрола върху разузнавателните служби, тъй като обсъдихме този въпрос, когато представихме работния документ. По-нататък, много е важно да обърнем внимание на практическото изпълнение, защото законите сами по себе си не са достатъчни. И имаме добро законодателство за защита на личните данни. Може би има нужда от актуализация, но правните норми съществуват и това, на което сме свидетели, е нарушение на правните норми. И не можем да не искаме националните органи да изпълняват нормите малко по- стрикно, защото ако пак ще приемаме закони, които не се изпълняват, какъв е смисълът? Ако нашите закони се нарушават от органи в трети страни, какъв е смисълът от ново законодателство? И тук бих искала да, да спомена факта, че държавите членки Европол не предприеха нищо, за да разследват влизането и посегателството срещу мрежата SWIFT в Холандия. С Холандия и Белгия проведах съвместна анкета и ние трябва да проследим внимателно тяхната работа и да включим, ако е възможно, и техните заключения в доклада. Искам да напомня на колегите, че нашият парламент прие доклад преди две години, в който призова за задълбочен анализ на политиката за борба срещу тероризма. Темата става актуална на фона на последните събития. Мисля, че трябва да отправим препоръка, че при следващото преразглеждане на договорите трябва да се предвидят правомощия на Европейския парламент да провежда европейс... парламентарни анкети. Трябва да имаме правомощия да призоваваме свидетели и да изслушаме техните показания. Също така трябва да е, се спреми на прозрачността и анализа на документи като част от е, механизмите за е, проверка и възпиране, като това е задължителна част от демокрацията. Презглеждането по директивата за прозрачност все още е блокирана. Инвестициите в компютърната сигурност е много важна част от препоръките. Поне за мен през последните месеци стана пределно ясно, че сме били прекалено наивни и трябва да инвестираме в сигурността на системите, започвайки с системите на парламента. Ние задавахме въпроси, и очакваме отговор следващата седмица. Значи, ако ни слушат хакери, е, остава ви още една седмица. Е, все още в парламента има надписи, в които казват, че е, бежичната мрежа не работи. Но това е смешно. Може би по-скоро трябваше да от... изпратим покани на хакерите, на а, престъпниците и да им кажем, че вратите са широко отворени. И аз мисля, че тук има високо платени длъжностни лица, които отговарят за сигурността на компютърната система. И не е сериозно да ни дават, два, да ни дават отговор след два месеца в частна фирма тези лица ще да бъдат уволнени. Може ли някой да ни обясни защо системата ни все още не е сигурна? Аз нещо не разбирам, но може би вината е моя. Още един коментар за е, компютърния облак. Аз съм за това да имаме свой облак. Аз не съм за това да има е, ограда около европейския интернет. Не съм за протекционизъм, а за засилване на нашият капацитет. Така че гражданите да имат избор и фирмите да имат стимул за изграждане на по-добре защитени системи. Не помня името на представителя на Германия, на хакера, който каза – ако си купите кола и спирачките са дефектни, производителят на кола носи отговорност. защо приемаме незащитени компютърни системи. Що се отнася до търговско-инвестиционното споразумение с САЩ, аз съм за свободната търговия, но не можем да вземем решение за такова споразумение, докато не се изчисти този въпрос и нямаме твърди гаранции, че ще се спазват правата и свободите на нашите граждани. И така, аз очаквам дебата да продължи. Благодаря, господин Албрехт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика който ни дава една много добра отправна точка, за да приключим анкетата, която провежда Европейския парламент. Разкритията на Едвард Сноуден показаха сривът на върховенството на закона и защитата на основните права на човека. И мисля, че е особено важно е да се подчертае, а, че този срив не се дължи на разкритията на Сноуден. Той се дължи на дейността на мерките и законодателството, прието от нашите собствени правителства. Господин Сноуден с голяма смелост разкри всичко това и трябва много ясно това да бъде заявено в нашия доклад. Трябва ясно да призовем той да бъде обявен за а, човек, който разкри нарушенията на основни човешки права, а, като му се осигури сигурно пребиваване в страна членка на Европейския съюз, за да се сложи край на дезинформацията по този въпрос. Второ, нещо, което се изтъкна и от докладчика, и от докладчиците всяка значението на европейското законодателство – и на рамковото споразумение между Европейския съюз и САЩ за по-добра защита на основните права на европейските граждани. Много важно е европейските граждани да а, имат контрол върху собствените личните си данни. не става дума за някакъв контрол изобщо, а за ясен парламентарен а, надзор не само на това, което става в САЩ, но и на това, което става в Европейския съюз. Защото разузнавателните служби в нашите страни членки много пъти в сътрудничество с, Агенцията за национална сигурност на САЩ, а понякога и сами, провеждат масово наблюдение на нашите граждани и на тази дейност няма никакъв контрол на ниво на Европейския съюз не става дума само за АНС, АНС става дума за нашите национални парламенти. Нямам впечатление, че има ефикасен контрол, а, който да упражняват националните парламенти. Трябва да има и сътрудничество, но и надзор над работата на разузнавателните служби в Европа. Това е заключение, което се налага. Също така, полицейските и други органи, които отговарят примерно за компютърната сигурност и в други области, нямат надежна защита срещу посегателства от трети страни или от организации и фирми в Европа, които нападат, атакуват серверите или доставчиците на телекомуникационни услуги. Европол не един път е заявявал, че няма искания от нито един национален орган да се проведе разследване на тези кибер нападения. А това е, според мен, скандал. Просто няма спазване на закона, не се изпълнява приятото законодателство. И а, това трябва също да бъде част, нуждата от подобно изпълнение трябва да бъде част от нашите заключения. Нека каже и нещо за сигурността на системите. Софи Интвелд тук що спомена това. Необходимо е да се носи отговорност за системи, които не са достатъчно сигурни. Вместо да да се субсидира, субсидират мерки за наблюдение, трябва да инвестираме в по-добро засекретяване, кодиране на данните, за да могат гражданите да се защитават, ако искат те да общуват по сигурен начин. Това също е право, на което гражданите имат и то трябва да бъде гарантирано. Трябва да дадем положителен пример в това отношение. Радвам се, че се споменава много ясно въпросът за съхраняването на данните. Но тук трябва също да влезем в подробности. Когато говорим за съхраняването на данните, трябва да обсъдим директивата за съхраняване на данните и продължителността на това съхраняване в Европейския съюз. Защото, например, съхраняването на личните данни на пътниците е нещо, което не е необходимо и което също е нарушение на правата на човека. И накрая искам да кажа, че според мен е необходимо да се направи ясно разграничение между това, което е приемливо като, като надзор функционирането на обществото, когато става дума за данни, когато става дума за комуникации и ясно да кажем какво не е приемливо, какво не е допустимо а, и че е необходим ефективен механизъм за надзор. На това трябва да настояваме ние в Европейския парламент, независимо от каква е позицията на правителствата, защото през тези 6 месеца стана ясно, че националните правителства не са в състояние да реагират адекватно на тези разкрития. През май ни предстоят парламентарни избори и ние трябва да кажем своята дума по този въпрос. Благодаря, господин Албре, госпожа Анст. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика. И това е Една от темите, по която е, е трудно да постигнем единодушие, но той е свършил много добра работа. Очевидно, че това е един от най-важните доклади, ако не е един от най-трудните доклади, които ще излезат от този парламент. И то поради са причини, не само поради въпроса за доверието защото, но и защото ние като че ли загубихме общата картина на необходимото доверие между Европейския съюз и Съединените Американски щати. Но също така, защото тук е, възникват редица социални проблеми. Защото става дума за личната свобода, за личната неприкосновенност на данните. през последните няколко месеца видяхме мъничко, така беше подигнат един край от крайсата на завесата, а, която скрива всичко това. А, но а, страните, както виждаме, съвсем не бързат да разследват това, за което става дума. Е, е, Меркел е, и Обама говориха по този въпрос във връзка с наблюдението на АНС, но страните членки трябва да направят необходимото, за да се разкрие истината по този въпрос. Наред с това, разбира се, има области, в които е необходимо по-нататъчно действа. А, примерно, а, дейността на дейностите, които се отнасят до неамерикански граждани. Ако на тях не се осигурява прав, достатъчно правна защита, това би било много сериозен въпрос. Също така, националната сигурност. Е, какво правиме за вътрешната и външната сигурност на страните? До каква степен познаваме членовете в това, на това уравнение? Националната сигурност, както и да я погледнем, много пъти излиза извън контрол въпросите, които са свързани с националната сигурност, много пъти обегват от, от контрола. Това не бива да допускаме на равнище Европейски съюз. Необходима е по-добра защита на данните е, и на свободите, свързани с нея. Е, затова ние от групата на ГУЕ приветстваме препоръките, приветстваме докладът. Смятаме, че редица неща станаха ясни по време на нашите срещи и разговори. Докладчикът е, се е постарал да отрази най-същественото. Сега да продължим а, да се използва институтът а, на сигурния получател, така наречения Safe Harbor. А, е, а там, където има съществуващи а, споразумения, те не трябва да се подкопават. Същото се отнася и за SWIFT. А, това споразумение трябва да продължи да бъде суспендирано и трябва да имаме ясна позиция в Европейския парламент. Защото законите съвсем не се изпълняват както трябва. Комисията, Европейската комисия трябва да отговаря за редица неща. Ние не можем да продължаваме по същия начин, като че ли нищо не се е случило, или да омалуважаваме събитията и разкритията, за които става дума. Трябва да продължим, да поддържаме огъня и в, да замразим трансатлантическия договор за търговия и инвестиции. И трябва да поставим отношенията между Европейския съюз и Съединените щати на здрави основи. Споразумение за защита на данните е нещо, на което трябва да се обърне особено внимание. Това трябва да. Подобно споразумение трябва да бъде подкрепено със съответните правни доводи и инструменти. Необходимо е да бъдем независими в техническо отношение и това е също друг въпрос, който заслужава да бъде обсъждан. Какво трябва да бъде нашето отношение и какви трябва да бъдат нашите приоритети? ние в комисията Либе трябва специално да помислим по този въпрос. Как да продължим от тук нататък? Какви да бъдат нашите следващи крачки? И в рамките на един политически дебат трябва да се запитаме какво прави разузнавателната общност, какви услуги осигурява, каква е целта на тайните операции. Всичко това трябва да се разгледа внимателно, а тайните споразумения между разузнавателните служби също са много, нещо много важно. Наблюдението, надзорът над службите за сигурност трябва да бъде организиран ефективно. Необходимо ни е да е, вземем е, конкретни, ефикасни мерки, за да осигурим този надзор. В момента съществуват редица празноти в това отношение. Стигнали сме до положение, където парламентът трябва да бъде по-категоричен. Трябва да настоява за отговор на тези въпроси, на които до сега нямаме отговор. Ова, което правим до сега, не е достатъчно. Трябва да наслезем в същината на въпроса. Да се заемем с всички въпроси, свързани с масовото наблюдение. И трябва да помислим също какво ще стане с този доклад. Дали той ще бъде само някакъв някаква препоръка към Европейската комисия защото това е свързано с правомощията на парламента. А, в никакъв случай не правим този доклад само за да помогнем на Европейската комисия. Трябва да бъдем по-категорични, за да може от нашите действия да има резултат. С това приключихме с докладчиците в сянка. Ще бъда много по-строга с останалите записали се за изказване ще наставям да спазват регламента за време. Имам следните шестима изказващи се. Има ли някой друг, който иска думата? Не. В такъв случай ще дам думата на господин Пирка. Благодаря, госпожо председател. Първо, няколко най-общи наблюдения и след това нещо по-конкретно. Най-напред искам да благодаря на докладчика господин Мораес за неговия подробен, изчерпателен и пълен доклад. Той съчетава по много интересен начин излагане на факти и данни и наред с това Той излага същината на нашите разговори, разговорите с членове на Камерата на представителите и сенатори. Така че не става дума само за изпълняване на съществуващите правила, а за това да направим и по-нататъчни крачки. В 21 параграф, например, се говори, че страните членки не трябва да допускат наблюдение от трети страни на техната територия. Нека бъдем реалисти. Тук могат да ни обвинят в наивност. Не знам дали подобна препоръка може успешно да бъде изпълнена. Има и други препоръки, които едва ли ще могат да бъдат изпълнени. Разбира се, обмена на информация, когато той е в взимен интерес, е нещо, което може да бъде насърчено и може да бъде изпълнено. Колкото до SWIFT и до банковите данни, обмена на тези данни е необходим и може да бъде полза и за двете страни, но и тук трябва да бъдем внимателни. Възстановяването на доверието. Очевидно, то е в интерес на добре функциониращото економическо и сътрудничество и сътрудничество в името на сигурността. Но цел, която трябва да си поставим е следната. Трябва да бъдем в състояние да защитаваме нашите интереси и интересите на нашите промишлени предприятия. Трябва да осигурим на гражданите на Европейския съюз същата защита, когато те са в САЩ, каквато имат американските граждани в Европа. Това второ. А трето, и това е особено важно, трябва категорично да заявим в доклада, че е необходима необходимо е контраразузнаване. Не казвам, че това трябва да бъде някакво някаква тайна служба, но когато има разузнавателна дейност на трети страни, ние трябва да бъдем в състояние да се защитаваме. И разбира се, и тук трябва да се осигурят необходимите гаранции и защитни мерки. А колкото до Европол, сътрудничеството на службите за сигурност, многостранните споразумения, всички те са необходими. Не мисля, че е необходимо да се променят договорите. Мисля, че може доста бързо да организираме нещата, така че да се осигурим, да гарантираме сигурността на данните при тяхното разменяне. Параграфи 65 и 66 в доклада на Клод Моралес, мисля, че трябва да се разработят по-голями подробности. Необходима е също така и технологична независимост, техническа автономия, нещо, което се спомена. Необходими са и тук гаранции и защитни мерки. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз малко грубо ще постъпя, ще си изчита коментарите и трябва да бягам, за което се зням на колегите. Тук вземам повод от преждеговорище, че не трябва да се поставя ограда на интернет в Европа, но малко се притеснявам от използването на термина независимост в Европа. По-скоро съм за влагане на повече ресурси за развиване на облака на информационно-технологичните услуги в Европа, но малко се притеснява, малко ме тревожи този термин независимост. Заместник председател на комисията Рединг използва този термин, но аз не го считам за особено уместен. Тук виждам известни противоречия в доклада. Съгласна съм, че съгласието на парламента за търговско-инвестиционното партньорство трябва да се основава на доверие. И, и в това число доверие трансатлантическо в сферата на онлайн взаимоотношенията. Така че в това споразумение търговско, економическо и инвестиционно сътрудничество има две страни САЩ и Европа. Малко се изненадвам, че сега се призовава за прекратяване на Сейф Харбър. В някои от точките от преамбюла се вижда доста а, така благоразположено отношение към а, това, че комисията е дала 13 препоръки на Съединените щати и че а, ще се прилагат някакви действия 2014 година за отстраняване на съответните нарушения и възоснова на това да се направи преразглеждане на Сейф Harbor, така че да бъде подобрено това споразумение зависи до голяма степен от това, кога ще се получат уверения и истински гаранции и предпазни механизми. Но според мен е малко противоречиво да се отбелязва с одобрение, че има процес за подобряване на Сейф Харвар и също момента да, в същия момент да се призовава към неговата отмяна или спиране на действието му по-скоро това а, трябва да се обърне внимание. Сега тук трябва да се говори за общо економическо пространство, без да се забравя, разбира се, за предизвикателствата, включително и в онлайн средата, но малко се притеснявам от а, очевидните противоречия да се суспендира Сейф Harbor и в същото време пък да има процедура за неговото укрепване и подобряване, така че това ме изнервя до известна степен. Благодаря, госпожа Латворд. Господин Морайс, искахте нещо да апострофирате преди следващия оратор. Благодаря, извинявам се, че отнемам време преди да си тръгне госпожа Латфорд и да каже и на София Антевелт за облака. В моите ремарки в текста на доклада знам, че не е много ясно изразен момента с а, компютърния облак. Наистина не става въпрос за ограждане, строене на ограда около европейски облак или нещо такова. Даже съм против и съм го казвал в миналото, така че ще се наложи да променим формулировката. Искам да а, го кажа сега, за да е ясно на всички, които гледат заседанието и на колегите, при да си тръгне госпожа Латфорд. Благодаря ви, че ми позволихте да а, направя това уточнение. Благодаря господин Мораес, а сега госпожа Гомес. Госпожо председател, и аз искам да благодаря на Клод Мораес за много плътния доклад с високо качество, който ни представи след всички изслушвания, след всички проверки, които бяха извършени. Това е една отлична основа за работа и даже е повече от това, като са докладчик по становището на АФЕТ. Аз съм също благодарна за начина по който си е, сътрудничихме с господин, е, както подчертаха господин Сала Франка и господин Мораес. Наистина, според мен, тук става въпрос за споделени ценности. Споделени ценности между държавите членки на Европейския съюз и споделени ценности с Съединените щати. Това е още по-важно и за хора като мен, които идват от бивши тоталитарни държави. Аз съм живяла 21 години в условия на тоталитарна диктатура. Затова тук не става просто въпрос за върховенството на закона и за личните данни на гражданите, а за ефективността в борбата с тероризма. И аз съм твърдо убедена, че това не може да се преодолее, не може да се справим с тероризма, ако ползваме същите методи, които използват самите терористи, а именно незаконни начини. Това не е ефективен начин да се борим с тероризма. Ние всъщност засилваме позицията на терористите, ние самите се превръщаме в терористи. Затова, е, според мен, трябва да се подчертае това, което направи Едуард Сноудън. Неговите разкрития бяха изключително важни не само заради информацията, която той даде по отношение на накърняване на а, е, личните данни, както на американски, така и на европейски граждани, въобще на целия свят. И освен това, е, а, по какъв начин а, така перверзно се използват тези данни в оруелския смисъл на думата, а и не толкова, т.е. в смисъл на шпионаж. И още по-важно, начина по който той показа, че инструменти, които са разработени за борба с тероризма, всъщност не са ефективни, защото ако системата за масово наблюдение, която е внедрена от Националната агенция сигурност на САЩ, има за цел да бори тероризма, всъщност е вложила усилия и ресурси в наблюдение на всякакви граждани по целия свят и да кажем двама чеченци успяха да, да кажем да бомбардират Бостонския маратон и е имало въпреки това ясни разузнавателни данни, че това ще се случи, но тези данни са били пренебрегнати. Това в действителност ви показва, че борбата срещу тероризма не е ефективна. И за това, според мен, това е един елемент, който трябва да се отрази и тук в настоящия документ, но то вече е направено по няколко начина. Както бе подчертано, ние вече разполагаме с силни правила за защита на данните в Европейския съюз, но не ги прилагаме. Както каза Софи, ние просто не прилагаме тези, не изпълняваме тези правила. Не бива да обвиняваме САЩ, трябва да обвиняваме собствените си институции, които не осъществяват надзора, политически, съдебен и така нататък. В Белгаком видяхме какво се случи. Това е един показателен пример. Това може да са отговорни е, американците за това, но вероятно до известна степен има вина и, и европейската система. В Белгаком е, има господ, като господин Барозо, господин Бърние, господа и госпожа Рединг, чиято работа вероятно представлява интерес за шпионите. Белгаком не знам с какво представлява интерес, но те или иначе в Съединените щати има дебат дали Националната агенция за сигурност е, отрича с основания, че не е шпионирала е, конгресмени. Всъщност, те се притесняват и са ужасени какво ще дойде от Едуард Сноудън, ние вече знаехме по това време, че а, е, се шпионира Меркел. Защо да не шпионираме и Обама? Обаче, а, е, в интерес на истината, никой не отрече категорично, че това е направен. Никой не каза не. Затова тук говорим за същината на върховенството на закона и на демократичните ни държави. Накрая искам да кажа, че споделям притесненията на останалите за, по отношение на член 55 от Трансатлантическото инвестиционно партньорство. Можем да го перефразираме. Става въпрос за изграждане на доверие, но най-важното нещо е, според мен, да накараме Съединените щати да действат така, че да ни помогнат да изградим това доверие. Основното е свързано с рамковото споразумение – как бихме могли да имаме минимално доверие, ако нямаме основното право на правна защита в съда и с административни средства на европейските граждани Съединените щати. Накрая искам да подчертая, че отговорността за надзор е ключова и не е само роля на националните парламенти и власти. Ако те не си свършат работата, ние бихме могли и трябва да а, посочим обръщането на обратно на принципа на субсидиарност. Ако тези национални органи не си правят, не си вършат работата, както не си я вършат в моята държава Португалия, тогава нашия парламент трябва да поеме задължението да а, преглежда и да осъществява надзор над националните правила. Благодаря, следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да поздравя Клод Мораес за работата с него. Даже когато бяхме във Вашингтон, работихме заедно там. И това, този въпрос не е само от интерес за европейското обществено мнение, но и за американското, трябва да ви уверя, което е добро нещо. Обикновено американците не се интересуват толкова от европейските теми, но в този конкретен случай проявяват интерес. Аз там можах да обясня всичко, което ни притеснява като представители на гражданите. Гражданите много се притесняват за неприкосновеността на личния си живот, но се притесняват и за сигурността си. Затова трябва да бъдем особено внимателни, когато се занимаваме с въпроси, свързани с тероризма. Неприемливо е, недопустимо е да има масов шпионаж, е, непоносимо и недопустимо в смисъла на нарушаване на човешки права, но тук непосредствено се появява и е, последицата за премахване на всякакви програми срещу тероризма. Не бива е, сигурността да е изкупителна жертва на а, тези а, нарушения, свързани с личните данни, защото SWIFT съм сигурна, че е свързано с масов шпионаж. До момента обаче SWIFT трябва да кажем, че е работил доста добре. Като ходихме във Вашингтон, колегите Клод Мораес ще обясни по-добре, ни бе обяснено, че SWIFT е много ефективно средство срещу огромни заплахи. За съжаление обаче не може да се публикуват никакви данни по очевидни причини. Има обаче стотици терористични нападения, които са били предотвратени поради съществуването на SWIFT. Също така трябва да помислим за потенциала на нашите ведомства, на Европол и на ЕНИСА да продължат независимо да работят на европейско равнище, като си сътрудничат по един а, балансиран начин с Съединените щати. Важното нещо е посланието, което изпращаме към гражданите от този парламент. Аз съм съгласна с госпожа Интвелд. Ние сме единствените, които правим нещо в тази сфера и то е много важно. Трябва да подадем послание, че сме отговорни и не би било отговорно да се суспендира SWIFT. Защото по този начин терористите или хората, които финансират тероризма, няма да попаднат под наблюдение. Това са моите коментари. Имам някои резерви. Господин Енчо има думата след това. И аз на свой ред искам да поздравя колегата Клод Морае за проекто доклада и също така за духа на сътрудничество и работоспособността му. Напълно съм съгласен с препоръките в доклада. Заедно с това смятам, че когато докладът бъде прият с измененията, парламента трябва да се мобилизира за да осъществява демократичен контрол и по този начин да предотврати масовото наблюдение. Е, по този начин ще успее да допринесе до постигането на баланс между борбата за тероризма и е, неприкосновеността на личния живот. Нека да ви разкажа нещо. Става дума за нещо, което се случи в моята страна, в е, Румъния, преди няколко дни. Е, личните, е, личният адрес на ръководителя на специалната служба в Румъния беше подложена на хакерска атака. Сега нашият докладчик има думата, за да обобщи. Ще бъда кратък, действително кратък, много кратък. Честно казано, това, което казах в началото на заседанието, е, че тук е, депутатите е, са много добре запознати с е, темата. Аз е, имам опит в областта на правото, макар и не в областта на защита на личните данни. Тук имаме колеги, които са специалисти в областта на личните данни, на неприкосновеността на личните данни. Това стана ясно от дискусието. Няма да се опитвам да отговарям на техните въпроси но ще се спра само на няколко въпроса, които ми бяха зададени от колеги. Съвсем накратко и на Тереза и на господин Пирке, за да не ме обвинят, че не съм отговорил на тези основни въпроси. Те повдигнаха въпроса събиране на разузнавателни данни SWIFT. Искам да кажа съвсем открито, че в, елемент, че в доклада ще има подобни елементи. Да, това е проект за доклад. Тук се работи много по досиета като SWIFT, Safe Harbor, т.е. натрупани натрупане опити, знания, разбира се, между групите имаше различия но искам да да ви уверя, че не отчитам значението на SWIFT. Аз участвах в преговорите по SWIFT, но в доклада ние трябва да обърнем внимание на самите твърдения и обвинения. в някои от различията, разбира се, в гледните точки, естествено ще намерят отражение в измененията. Що се отнася до измененията, надявам се, че те няма да променят основният акцент на доклада – Обещавам, че няма да бъда дълъг. Докладчиците в Сянка всъщност създадаха документа. Те представиха работни документи. Това в съответствие с нашата методика на работа. Тук искам да благодаря на целия секретариат. Ако погледнете страници 32 и 33, Европейският хабеас корпус е, в е, областта на е, електронните комуникации. Да, хората започнаха да си тръгват, затова ще, ще бъда по-бърз. Тук имаме конкретна, конкретни препоръки и за това как те ще се изпълнят. Знам, че нямаме време, затова съвсем набързо. Тук в доклада ние обърнахме внимание на два въпроса и тъй като аз не съм експерт по защита на личните данни, установих две неща. Има области, в които ние имаме законови правомощи, има други, в които имаме, носим морална отговорност. Защото гражданите ни питат какво правим. Но има области, в които имаме компетенции и това са области, в които, по които водим преговори, Сейф Харбър и, и други подобни забелязах, че от нас се очаква да вземем отношение по всички две въпроси. Хубавото на този доклад е, че се обръща внимание на цифровия хабеас корпус. По този начин ние казваме на следващата комисия, на следващия парламент – е, че искаме да направим конференция за отговорността на държавите членки. Ние не претендираме, че това е наша компетенция, но ще се занимаем с въпроса. Ще организираме конференция. Имаме област, в която имаме законови правомощия. Ние ще навлезем в тази територия и ще формулираме ясни препоръки и на етапа на, препора... на измененията ще се опитаме да изгладим политическите различия. Очевидно ние сме сериозен парламент. Тази седмица прочетах в Economist рубриката Лексингтън. Това е рубриката на кореспондента във Вашингтон, който спомена, че Европейския парламент много го бива да се възмущава много интересно. Той призна, че Европейския парламент се занимава сериозно с тези въпроси, но пък много го бива да се възмущава. Има депутати в парламента, някои от тях са били в Вашингтон, има колеги, които са участвали на много трудните 15 изслушвани депутатите в Сянка участваха в целия процес. Никога не съм виждал толкова а, ангажираност. Опитахме се да структурираме този аморфен а, процес. Мисля, че този доклад а, отразява нашето отношение. Много се радвам, че ние не просто се възмущаваме, а формулираме ясни препоръки с конкретен график. Надявам се, че колегите ще имат това предвид на етапа на измененията. Очаквам да видя вашите изменения и очаквам през следващи няколко седмици да продължи нашата работа. Благодаря на всички, благодаря и на Кинга. Благодаря, Клод. Срока за внасяне на изменения е 22 януари, 6 часа вечерта. Благодаря, колеги, за съдействието и сътрудничеството. Сега преминаваме към последната точка в дневния ред. Представене на проекто становището от господин Салватор Седуя Алабард на, към доклад на комисията ИТРЕ по предложение за регламент на парламента и съвета за един европейски пазар на електронни съобщителни услуги и свързване на континента. Веднага давам думата на докладчика. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък след а, важният е, дебат, който водихме по повод на проекта доклада господин Мораес. Е, някои от разговорите, които сме имали, бяха е, полезни за подготовка на проекто становището, което предлагам на вашето внимание. Става дума за единния пазар за електронни комуникации – за да имаме наистина един конкурентен пазар на електронни съобщения, това е европейски приоритет. За да направим това, преди всичко трябва да укрепим доверието на потребителите в тяхното право на лична неприкосновенност и защита на личната информация. Затова приветствам доклада на комисията за улесняване на комуникациите. Поверителността на комуникациите ще помогне за изграждане на доверието на гражданите в електронните съобщения. Крайните потребители трябва да бъдат сигурни, че техните права са гарантирани винаги, когато използват услугите на електронните съобщения и че всяка намеса в тези права ще бъде съразмерна и ще служи на ясно дефинирани законни цели. Ние се спираме именно на тези аспекти на предложението, които ще въздейства върху правото на лична неприкосновеност и защита на а, личните данни и съобщенията. Това е част от трета и четвърта глава на предложението на комисията. Подобни мерки всички мерки, които по някакъв начин се намесват в правата на крайния потребител, трябва да бъдат обект на а, ясни дефиниции, а, като се има предвид нуждата от поверителност на е, електронните съобщения и защита на правата на потребителя. Очаквам предложението да доведе до по-добра защита на правата на потребителите. Благодаря. Сега ще дам думата на председателката. Сега ще дам думата на председателката на комисията. Председател... Представителя на Европейската комисия. Благодаря, госпожа председател. Ще бъда съвсем кратък. Комисията е съгласна с докладчика, че Поверителността на електронните съобщения и защитата на личните данни са особено важни за укрепване на доверието на потребителите и в развитието на единния пазар. Комисията отделя специално необходимото внимание на тези проблеми. Тоест, тук мислим еднакво с докладчика. няколко технически е, забележки, свързани с измененията, които се предлагат. Най-напред, може би не се разбира добре въпроса за управлението на трафика и какво е необходимо, за да може трафика на електронните съобщения да бъде управляван ефикасно. някои вярват, че е необходимо винаги да се инспектира е, трафика, да се наблюдава, за да може е, ефикасно да се управлява. Това не е така. Подобно нещо не сме споменали, не споменаваме никакви инспекционни е, техники. Изхождаме само от основните принципи. В този смисъл някои от предлаганите изменения, макар и добронамерени, едва ли ще бъдат полезни или пък може да се разбират погрешно поради начина по който са формулирани. Друга обща забележка. Позоваването, което докладчика прави на съответното европейско законодателство във връзка за защита на данните и личната неприкосновеност, в момента това законодателство се преразглежда и, и то ще бъде актуализирано, за да може да отговори на изискването на бъдещето. А, и да отговори на изискването на предложението за това, което наричаме свързан континент а, и защита на личните данни. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам отново думата на докладчика, ако иска той да добави нещо. Само да коментирам по въпроса за инспекциите. В контакт сме с различни групи, с различни хора и това е нещо, което тревожи хората. Разбира се, в процеса на внасяне на изменения можем да намерим по-добър начин за формулиране, може да го обсъдим с комисията, особено ако някои изменения не са разбираеми, не са ясни, в смисъла, в който искаме да ги представим. По отношение на законодателството за защита на данните, знаем, че пакета за защита на данните, директивата и така нататък се обсъжда в парламента и в общата част ще включим формулировка пакет за защита на личните данни. Вероятно ще постигнем обща позиция. Ще изпратим общата си позиция на комисията ИТРЕ и ще обсъдим с тях. Благодаря ви. Срока за внасяне на изменения за това становище се предвижда за 16 януари в 18, до 18 часа. Гласуването в нашата комисия на 12 или 13 февруари. Благодаря ви много и последното съобщение, следващото заседание на комисията Либе, ще е следващия понеделник, 13 януари Страсбург. Ще имаме много важно гласуване, така че разчитаме на колегите да бъдат там. Благодаря ви много за съдействието и ви желая приятен следобед, приятен уикенд. Ще се видим следващата седмица в Страсбург.